добра политика, за да осигурим устойчиво производство, устойчиви продукти, които потребителите могат да си позволят и могат да продължат да купуват. Ето така можем да постигнем напредък. Благодаря. Благодаря, госпожо Лангер. С това приключваме тази точка. Следващата точка в дневния ред, следноминутните изказвания. Първият оратор е господин Литургас. Aquí Un mensaje de Osvaldo Payá, eh, premio Сахаров de este Parlamento. Estimados amigos. Благодаря, господин председател. Искам да говоря за е, наградата Сахаров. Колеги, народът на Куба иска повече мир, не иска насилие, не иска страх. Ние искаме помирение и искаме и сме готови да вървим по пътя на напредъка. Тези промени, които са необходими в момента, те съществуват в сърцата и главите на куба, ку, кубинците. Няма английски, казва оратора. Може ли да повторим. И ако обичате малко по-бавно, уважаеми дами и господа, искам да предам послание от Садопояра от Кубинския парламент. Уважаеми дами и господа, кубинския народ иска да тръгне по нов път и иска да загърби страха и насилието. Ние искаме помирение и сме готови да вървим по пътя на напредъка. Тези промени, които предстоят, са на лице в сърцата и главите на кубинците. Но човешките права на кубинците също трябва да се спазват. Трябва да има правилни и честни избори, трябва да има свобода на словото, трябва да има граждански свободи и участие в културния и социалния живот. Тези права не съществуват. Много хора биват преследвани, защото искат да поощрят да насърчат правата на кубинците и затова биват затваряни в, затвор... в затворите. Правата на кубинците са важни и за Европа. Трябва да знаем, че кубинското правителство застава за промените, има много граждански инициативи. Тези инициативи трябва да ги подкрепите и то последователно да ги подкрепите, така че да има единна позиция в Европа от страна на Европа по отношение на Куба. Благодаря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 ако някой, който прави шегички за Хитлер и прави това в положителна светлина, то това не е демократично, защото това не може да бъде лидер на едно цивилизовано общество. Искам да кажа на господин Берлоскони, че неговите глупави шегички са знак че или той е луд, или че той не зачита демокрацията. Председателят, благодаря. Сега госпожа Алфано. Президенте, и журнале Италиано... il Благодаря ви, господин председател. Италианските вестници публикуваха документи, които показваха един бивш мафиот от Палермо и Силвио Берлускони – заедно. Те са част от един и същи мафиотски менталитет. И за това не можем да открием истината за това какво се случи през 1992 година, когато този мафиот беше убит. Ситуацията, в която ни поставя Форца Италия, показва какво се случва в Италия и това е позорно. Васало беше убит от камората. И Европа не може просто да се преструва, че не забелязва какво се случва в Сицилия и в цяла Италия. И дори извън границите на Италия сега господин Трамоп, за една минута, моля. Благодаря, господин председател. Знаете, скъпи колеги, че зелените площи са много важни за градската среда. Експертите казват, че ни трябва поне един квадратен метър на гражданин, за съжаление, големите гръцки градове са на прага на задушаването, тъй като има 33% от тази площ. Има едно много просто решение и то е да се предвидят обществени пространства, които да бъдат засадени с зеленина, като стари казарми или района на Атинското летище – на страница 28 на документа на гръцкото правителство, е, с, е, с който се сключват споразумения с Международния валутен фонд, се говори за подобни проблеми. Всички европейски политики за градската среда са само на хартия. Аз задавам въпроса дали европейските институции председателят прекъсва оратора. Господин Чернецки, една минута. Дами и господа, полското обществено мнение се тревожи за разследването във връзка с катастрофата на президентския самолет в Смоленс. Руската страна не представя документи на Полша, има много забавяния и руската страна печели време. Това е неприемливо. Аз мисля, че разследването трябва да бъде международно и Европейския съюз и Европейския парламент следва да окажат натиск да се ускори разследването. Без международен натиск от страна на Европейския парламент и Европейския съюз този въпрос няма никога да бъде решен. Искам да апелирам за солидарност. Господин Ферейре, една минута. Благодаря, господин председател. След като се пъкна балона от спекулациите, след като ни връхлетя кризата, ние се озовахме сред големи трудности. И това бе потвърдено от Европейската комисия. Сигурно всичко ще продължи обаче както и до момента. Ще имаме финансови спекулации, ще продължат инструментите както до сега, ще се правят празни продажби, всичко ще се продължи по-старому. И данъчните оазиси няма да бъдат закрити. Явно нищо няма да се промени. И това е насилие, всъщност акт на насилие срещу много хора, които трябва да понасят последствията. Отговорът е бягство напред от страна на Европейския съюз. Ние имаме сега една криза, каквато не сме преживявали до момента. Гърция, Франция, Италия, Португалия, Испания. Е, много страни се намират в регресия. Това иска Европейския съюз. Господин Партън. Той е първият политик в историята, който носи цветвет на своята партия. Благодаря ви, господин председател. Като че ли Никлек, заместник министр-председател, скоро ще обяви решението на правителството да съпази решението на Съда в човешките права. Казва се, че Дейвид Камерът е казал, че ще бъде много зле, ако изцяло ще бъде забранена общата забрана. Той не обясни защо частичната забрана ще бъде по-етично приемлива. И защо педофилите, убийците или насилниците ще бъдат изключени. Това е оскърбление спрямо жертвите на престъпленията. нези, които нарушават правата, не могат да бъдат законодатели следващото манифесто на нашата партия ще бъде искане да се отмени това законодателство. Председателят зависи кой ще е лидерът на вашата партия. Господин Молцър, за една минута, моля. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Искам да говоря за Адрия, Адрийския регион в Европа. Там има едно културно многообразие, много и различни исторически влияния. Там има една работна група, която работи за сътрудничество между германското и словенското малцинство. Тя получи награда. Мирното сътрудничество обаче засяга и споразумението за границите с Харватия. Харватия. Преди 90 години може да си спомним референдума за Австрия. Искаме да запазим възможността и условия да се развива демократично. Това за момента не е така. Благодаря. domnule președinte aș dori să semnalez o problemă. Господин председател, искам да обърна вниманието ви върху един много важен проблем в Румъния. Той обаче съществува и в други държави членки. Това е сериозно положение, което поставя под заплаха младите и средни предприятия. Националният съвет за малките и средни предприятия смята, че между 8 и 10% са получили, които са получили европейско финансиране, трябва да се откажат, тъй като не могат да покрият изискванията от друго финансиране. Това е жалко. Мисля, че и Европейския съюз и държавите членки трябва да набележат други мерки за подкрепа на малките и средни предприятия. Още повече, че една много голяма част от работещите в Европа работят именно в малки и средни предприятия. Благодаря, господин председател. Наскоро ще се проведе средносрочния анализ на финансовата рамка 2007-2013, която да е резултат от междуинституционално споразумение. Заедно с това ще влезе в сила Лисабонския договор и стратегията 2020, която дава нова перспектива за средносрочната оценка. Апелирам към комисията да прояви гъвкавост в съгласие с документа ФЕДЕР, така че оперативните програми да бъде преразгледана. Економическата криза може да предопредели някои промени в бюджета, за да се осигури подходящо финансиране на приоритетните области. Ето защо трябва да се осигури съответно финансиране и подкрепа в областта на транспорта, енергийната ефективност и селските райони и всички приоритетни области, за да се подпомогне създаването на работни места. Благодаря. Госпожа Първанова има думата. случай на грубо погазване на човешките права на български гражданин обвинен в извършване на престъпление. марио абдел гани ал макуси е с баща палестинец и е студент по фармация който е арестуван на седем юни в дома му в софия и е бил отведен в районното управление на министерството на вътрешните работи заради това че според органите на реда е участвал в побой. според двама свидетели по време на въпросния инцидент марио е бил в дома си и също така е пазарувал в магазин за хранителни стоки което е отразено на запис на шест охранителни камери в магазина на момчето е наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража продължила седемдесет дни. през този период полицията не е пожелала да прегледа записа на охранителните камери в магазина и е отказала да разпита свидетелите които са били с момчето в дома му по същото време и далеч от мястото на инцидента. считам че целият случай срещу този младеж и неговото семейство е безпрецедентно действие което през последната една година започва да става практика в българия. ето защо застъпвам мнението че арестуването от органите на вътрешните работи на невинен по презумпция човек и задържането му без неопровержими доказателства за седемдесет дни не може да бъде оправдано. настоявам за повече прозрачност в работата на министерството на вътрешните работи и прокуратурата. благодаря ви. Господин председател, вече 70 дни, 70 затворници гласува, са, 7, са в гладна стачка в Чили. Те, Европейският парламент вече защити международните конвенции за статута местните лица трябва да имат достъп до всички права на земите, които са техни. Бяха предприяти несъразмерни действия срещу народите Мапуч, които са 5% от населението, за да се спаси общността Мапуче е необходим кораж, за да се признаят техните права и да се отговори на исканията им. Ние в Европейския парламент, както и в ОНЕ и останалите международни организации, трябва да се борим за това правата на местните хора да бъдат защитени. Какво смятате да направите, господин председател? Благодаря. Господин Порташ има думата. Благодаря, господин председател. От две години, преди две години видяхме какво се случи с Lehman Brothers. Борсата се срути, срина се и е, до момента трае социалната и економическата криза. Трябва да видим какво става. Европейският съюз предлага много строги мерки, но тези мерки се прилагат много бавно, прекалено бавно. Прекалено бавно се опитва Европейския съюз да установи справедливост за всички от тези, които са пострадали. Тази седмица Европейският парламент иска да приеме мерки за финансов надзор, но е, чак след 9 години банките трябва да изпълняват сегашните мерки, които се приемат. Трябва да се борим против спекулативния капитал. Трябва да въведем данък на финансовите транзакции. Това е изключително необходимо. Това е част от борбата за Европа. Господин Бекали не е тук. Давам думата на госпожа Мовай. Има групи жертви на престъпление. Ден след ден те са подложени на физическо, сексуално насилие, както и психологически натиск и различни форми на терор. Насилието срещу жените и домашното насилие – всъщност засягат най-много жените. С мен се свърза една жена и ми каза, че в Унгария, за съжаление, не се оказва достатъчно подкрепа. Когато се обърнат към полицията, им казват, че това са лични въпроси и не можем да се намесваме. Бих искала да призова всички депутати в Европейския парламент да организират среща, за да изслушат техните проблеми и интересите им да бъдат представени във всички форуми. Господин Тешера. Благодаря ви, господин председател. За пореден път това лято Португалия пострада от горски пожари, които засегнаха много домове, разрушиха частна собственост, също така сълскостопански земи. Две трети от населението пострада пряко или непряко от тези пожари – най-много пожари от 2006 година се състояха през това лято. Това е сериозно положение и ние трябва да разгледаме както причините, така и възможните решения. Ние имаме програми за борба с пожарите, но е необходимо да се предоставя конкретна помощ на пострадалото население. Мадейра пострада особено силно от пожарите през август имаше поредна криза на острова, което само още веднъж потвърждава това, което казвам. Хората в Мадейра имат нужда от помощ и подкрепа. Председателя, благодаря ви сега господин Алан Келис, заповядайте. С голямо неудоволствие съобщавам, че в Ирландия облигациите по държавния дълг се са с доход на 6,5%. Това е много тревожен сигнал за моята страна. Моите избиратели питат как се стигна до тук. Простият отговор, колеги, е алчността. Много се радвам, че комисар Алмуния наскоро предложи да бъде затворен англо-ириш банк. Тази банка според комисара, застрашава бъдещето на Ирландия. Ние установихме, че все повече и повече пари трябва да се наливат в тази банка. От 5 през 10 милиарда, сега се очаква 30 милиарда. Политическата стабилност ще бъде подпомогната, ако незабавно се смени правителството в Ирландия. Председателя, благодаря ви. Сега господин Качин, имате думата. gospod podpredsednik. Ta vikend so Slovenijo prizadele. Тази седмица в Словения имаше тежки наводнения, което доведе до економически загуби. Реките преляха и бихме рекорд през последните 100 години. Много хора се отдавиха и то в собствените си коли в самата Любляна. 1200 апартамента са залети с вода. Уличното движение и инфраструктурата са сериозно засегнати. Страната ни е малка, но последиците могат да бъдат сравнени с катастрофалните последици в някои страни от Централна и Източна Европа в началото на годината. Искам да споделя с вас този факт, защото смятам, че в Европейския парламент ще трябва да се занимаем с тези последици. Благодаря за това, че привлякате вниманието ви върху този факт, каза председателя. Господин Сондергард е следващият оратор. Благодаря, господин председател. От е, последната ни среща имаше среща на кметове в Турция. Какво направиха те? Те написаха едно открито е, писмо до датския министър-председател. Това е абсурдна а, ситуация. Абсурдна е ситуацията за това, че кмет бива наказан, че е, написано, че е написал писмо до министър-председателя в Дания. Но абсурдът продължава. Осман Пайтемир и Мах, Махаран – който е, е заместник-председател на Организацията за човешките права в Турция, е в затвора. Ето защо се обръщам към председателя и искам да апелирам към, е, за това тези случаи да се разгледат от Европейския парламент. Госпожа Молска. Пан председа, пан комисар, колегиня, колеговия. Депортация ромов с Благодаря ви. Депортацията на ромите от Франция е проява на неспособността да се намерят реални решения. И етикетът Рома представлява пореден аспект на социалната изолация и крайната бедност. Необходима е солидарност, необходима е помощ на тези хора, на майките с малки деца, на възрастните, на болните, на хората, които се намират в такава ситуация, в която те не могат сами да си помогнат. Не става дума за пари, става дума за това да започнем да се държим като една общност, която проявява грижи към всички свои членове. Необходимо е да се привлекат колкото се може повече доброволци, които могат да помогнат на тези уязвими хора. Нека да потърсим тези доброволци, за да излезем от този омагиосен кръг. Председателят, благодаря ви, госпожа чуте за една минута. Благодаря ви. В моята страна парламентът отхвърли предложеното законодателство, което забранява всички видове насилие срещу децата, включително физическото насилие. Това показва, че нашето общество продължава да бъде нетърпимо към най-малките и най-слабите членове на обществото. То не може да, обез... да осъзнае значението на детските, на правата на детето. Необходимо е спешно да се реши проблема за закрила на детето. За съжаление, все още много хора в моята страна разглеждат това децата да бъдат пляскани като нещо, което е традиционно и нормално. Аз не съм съгласна с това. Това не е оправдано. Насилието уврежда физическото и психическото здраве на децата. Децата са най-уязвимата група в нашето общество. Затова настоявам комисията и съвета да предприемат по стрихни мерки срещу насилието срещу децата, като наложат дължителни за изпълнение разпоредби за всички държави членки. Необходимо е да се предотврати всяко насилие срещу децата. Благодаря ви. Господин Триан Дафилидис. Благодаря. Искам да привлека вниманието ви върху една инициатива, която вече познавате но която заслужава повече подкрепа от наша страна. Става дума за Европейския съвет а, и а, организирането на срещи на младежи в а, Страсбург. В момент, в който избирателната активност е ниска, е добре да обърнем внимание на мерки, насочени към засилване на интереса към европейската интеграция. Бих ви призовал да се срещнете с представителите на този младежки европейски съвет. Тази инициатива е важна за бъдещето на Европа, на, бъдещето на тази Европа, която се опитваме да изградим. Господин Мело, господин председател, решението за отваряне на европейските пазари за текстилните продукти от Пакистан, това е нещо много трудно. 20% представлява текстилната, проду... текстилната промишленост от БИП. Това е много много за моята страна. Подобно е положението за Италия и Франция. Това означава, че нашите предприятия ще се конкурират директно с пакистанските предприятия. Но разходите са различни в тези държави. Например, няма разходи за околната среда в Пакистан, а и ресурсите, природните ресурси са различно разпределени. Господин председател, искам да кажа следното. Не може да сме конкурентоспособни по този начин. Не може да работим по този начин. Трябват ни ясни правила и искам тук енерги, енергично да апелирам и да протестирам срещу това решение. Надявам се Европейския парламент, да се занимае с проблемите на текстилната индустрия в Европа. Господин Куташ има думата. Благодаря, господин председател. Социална Европа се намира в много сериозен момент. Е, има стачки, заедно с това мерки за економии, има стачки в транспорта, в Франция, в Гърция, стачка на синдикалисти в Румъния. Цялото това недоволство ще се засилва през следващите месеци. Ето защо мисля, че ние трябва да си поставим за цел да се засилва економическия растеж, но той да върви с увеличаване на работните места. В центъра на Европа трябва да бъде солидарността. Ние трябва да проявяваме повече солидарност с онези държави, които полагат огромни усилия за излизане от кризите, за да избегнем задълбочаването на различията, което ще има въздействие върху Европа. Следващият оратор има думата госпожа Файон. Дами и господа, аз съм гневна, разочарована. Мога спокойно използвам тези думи. Тези думи се използваха. Подобно бях казани от словенците, когато бяха раздадени първите постове, не защото Словения изпадна при първия кръг от раздаването на постовете а защото 29 за 29, 29 поста се вземат от представители на 4 държави членки и то от големите в институциите най-висшите постове все още се заемат от представители на старите държави членки. Мисля, че тази политика е грешна. Грешно е да не се слушат новите държави членки. Мисля, че всички ние трябва да взимаме решения заедно. Не е моментът да въвеждаме нови пропасти. Ние трябва да говорим с един глас на 27 държави членки. Господин Мато има думата. Благодаря, господин председател. скоро време ще обсъждаме търговските преговори между Европейския съюз с, с, с Перу и Колумбия. Също така предстои ново споразумение с Марокко за квотите за томатите и ще има нов режим за марокканските домати, техния внос в Европейския съюз. Аз смятам, че той ще бъде смъртоносен за много региони в Испания. Комисията не трябва да предлага нови договори, когато действащите договори са напълно задоволителни. Необходимо е да се прилага търговската система надлежно, така че да се защитава земеделието в Европа. Благодаря ви. Следващия оратор не е тук. Госпожа Плам. Благодаря, господин председател. Днес ще говоря за професионализма в румънската администрация. В началото на 2009 година някои префекти, заместник префекти бяха сменени. В решението за кандидатурите мотивите бяха, че това са временни работни места до организирането на конкурс. През септември 2009 година бяха организирани конкурсите и резултатите бяха обявени малко след това. Сега трябваше да вземат, да се вземе решение за назначаване на спечелите конкурса, но това не стана. Искам да привлека вашето внимание върху този факт и настоявам е, румънските власти да зачитат е, е, законовите изисквания. Господин Георг има думата. Благодаря, господин председател един успех на общата политика по външните работа е доброто функциониране и започването на работа на дипломатическата служба. Но, за съжаление, водещите, ръководните длъжности се е, заемат по начин, по който ние не може да приветстваме. Само четири от постовете са разпределени за новите държави членки. Компетенцията не се определя от националната принадлежност. Мисля, че трябва да критериите да са компетентност и отговорност. Обръщаме се към госпожа Ештън да се погрижи за по-голям баланс при по-нататъчни назначения. Когато става дума за, например, ръководителите на мисиите. Докато няма баланс по отношение на, ге... на географския критерий, не може да говорим за пълна демокрация в Европейския съюз. Thank you. Thank you very much. Um, Mr. Marinescu is not in his chair. Благодаря. Господин Маринеско не е тук. Господин Кукън, заповядайте. Дякуем пекне, пан predsedajúci, kolegyne a... Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, разширяването на Европейския съюз остава актуален въпрос. Ние очакваме приемането на Исландия и Харватия. Това ще бъде стъпка, която ще насърчи всички, които подкрепят разширяването на Европейския съюз. Това ще насърчи и други страни на Западните Балкани особено сега, по време на продължаващата криза и голямата несигурност в този регион. Наскоро беше постигнат компромис между Сърбия и държавите от Европейския съюз и бе прията резолюция от ООН за независимостта на Косово. Това потвърждава потенциала на Европейския съюз да може да разрешава неотложни и сложни проблеми, особено в този регион. Европейският съюз реши да играе активна роля в диалога между Сърбия и Косово и това ще укрепи доверието към Европейския съюз и неговата външна политика. Председателят, благодаря. Сега господин Валенса, имате думата. Ръководителят на опозицията проведе разговори за оттеглянето на хунтата. Господин Валенса, бихте ли започнали отново, тъй като има проблеми с превода? Please carry on. Would you like me to uh, start over from the beginning? От начало ли да започна? Да. Благодаря. Искам да кажа няколко думи за бирманската хунта и избирателната комисия, която току-що обяви разпускането на Националната лига за демокрация. Нейн председател е госпожа Анг Сунчи, която получи наградата Сахаров на Европейския парламент. Тя прояви е, кураж, когато води преговори за отеглянето на хунтата от политическия живот. Усилията й обаче не доведоха до успех. Изборите през ноември ще бъдат първите избори след, след арестуването на госпожа Ан Парламентът би трябвало да протестира срещу хунтата и военния режим, който нарушава правата на човека. Благодаря. Господин Нохан има думата. Господин председател, целите на стратегията 2020 година извеждат като приоритет образованието и разизграждането на компетенции. Териториалното сближаване е много важен, много важен път за изпълнение на целите, свързани с образованието. Има професии, които са характерни само за определени райони и са на път да изчезнат просто защото не фигурират в учебните програми национално ниво. Това въжи и за човешните ресурси на местно ниво. Истории. Мисля, че подобни проекти трябва да получат финансова подкрепа, за да може да се изгради и развие местното е, измерение на професионалното обучение. В противен случай много професии ще изчезнат за винаги и сега последният оратор. Благодаря, господин председател. В съответствие с европейската политика за борба с горските пожари, е необходимо да се води борба с това явление. Това лято имаше изключително много горски пожари и те доведоха до огромни економически загуби. Разрушаването на горите е лошо за економиката, за околната среда и за засегнатите страни. За да се справим с този проблем, трябва повече сътрудничество между държавите членки, но развитието на тази система за сътрудничество върви много бавно. Португалия е най-тежко засегнатата страна, може би, тази година. Трябва да разгледаме предложението на Европейския парламент от 1995 година, свързани с борбата с горските пожари. Миналата година също така парламентът формулира предложения. Тези предложения обаче трябва да бъдат приложени в цели Европейския съюз. Трябва да направим колкото се може повече за да не се повтаря тази ситуация. Председателя, благодаря. С това приключват едноминутните изказвания. И сега